Good morning, colleagues, and uh, welcome. Добре дошли. Знаете, че това е изслушване тази сутрин. Председателствам го заедно с председателя на Комисията по правата на жените Вилия Блинкевич това е възможност за членовете на двете комисии да изслушат експертите, които ще говорят за изпълнението на Европейската заповед за защита. Ясно е, че това е тема, която засяга и двете комисии. Както знаете, комисията въведе механизъм за взаимна закрила – Необходимо е този механизъм да се приложи на национално ниво. Три години след представянето на това предложение все още се питаме доколко ефикасна е Европейската заповед за защита, защото до сега са издадени само 7 такива. Именно за това ще разговаряме с нашия съпредседател от Комисията по правата на жените. Необходимо е да се мисли за защитата на жените, но това е една сложна система, която зависи от сътрудничеството между държавите членки. Това се казва и в оценката на изследователския отдел на Европейския парламент. Ние ще я чуем по-късно днес. И тъй, колеги, това е възможност да чуем вижданията на експертите, така че след това да съставим доклад по член 55 с докладчици от двете комисии. Това беше въведението. Сега с удоволствие давам думата на съпредседателя госпожа Блинкевич Уите. Благодаря ви, господин Мораес. Добре дошли на всички членове от двете комисии. Съвместното изслушване всъщност и съвместните заседания се превръщат в един добър навик по повечето предложения, по които работим – Европейската заповед за защита беше една логична стъпка, една от мерките за защита, които може да наложи държавата членка. 2010 година беше направена оценка, че в Европейския съюз има 100 000 жени, които се нуждаят от защита – заради насилие възоснова на пола. Потенциалните бенефициери от Европейската заповед за защита или ЕЗЗ са много. Идеята беше тези жени да бъдат защитени, когато те се движат из Европейския съюз. Но ние ще чуем проучване, по-късно днес оказва се, че до сега са издадени само 7 такива заповеди. Нямам никакво съмнение, че и проучването, както и нашето заседание, ще внесат яснота, за да знаем защо това е така. Освен това, двете комисии ще изготвят съвместен доклад по ЕЗЗ с препоръки за подобрения. Първо ще чуем съдокладчиците госпожа Сарай Пост и госпожа Хименес Бесерил. Започваме с госпожа Сарая Пост. Благодаря, госпожа председател. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми експерти, смятам, че този е, доклад и това изслушване са много важни. Те ни дават възможност е, да действаме по проблем, е, който е повод за срам. Това, че не успяваме да гарантираме защитата на граждани посредством Европейската заповед за защита. Става дума за елемент от правата на човека. Има задължение за защита на граждани от насилие от страна на други лица физическото насилие, психическото насилие, сексуалното насилие. са широко, срещу жени са широко разпространени, но не се прави достатъчно за да се преодолеят. Е, крайно време е да има по-добра информираност, да престанат е, да се сочат с пръст жертвите като е, виновнички. Трябва да има грижа за, за, за жертвите и а, трябва да се спечели тяхното доверие, а, за, да, за да се чувствате достатъчно сигурни и за да отидат в на полицията, когато има проблеми или се обърнат към властите. Що се отнесе до Европейската заповед за защита, за нас е шок, че само 7 такива заповеди са били издадени от 2015 година, когато влезе в сила Европейската заповед за защита. Това означава, че организациите, които работят в защита на жертвите, не познават този инструмент. Ясно е, че държавите членки трябва да предоставят допълнително обучение на онези държавни служители, които работят с жертвите професионално качество незабавно. И слушахме комисията и експертите. Те казват, че инструмента на Европейската заповед за защита е труден за използване, тъй като има различни практики в различните държави членки и някои от тях са доста сложни. Добре, това може и да е вярно, но в крайна сметка на Европейският съюз е направил много други неща, които не са били лесни и е постигнал успехи. Така че дайте веднъж за винаги да поставим на правилното място гражданите и задължението си да, за, да е, ги защитим и да защитим тяхното достоинство. Нека да не забравяме какви са основните цели на договор, в, залегнали в договорите и в Истанбулската конвенция, да се елиминира насилието и да се знае, че защитата на едно общество не е просто защита на функционирането на институциите. Става дума за защита на всеки един отделен индивид. Е, трябва да стане приоритет защитата на всички граждани от междуличностно насилие. За да стане това обаче, Европейската комисия трябва да работи посветено. А до сега тя не спазва своите задължения за докладване по темата и е, съответно задължение на пазител на договорите в тази област. Приключвам до тук очаквам да изслушам поканените гости. Благодаря. Давам думата на госпожа Хименес Берсерил, граси. Много благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо заместник председател. Добре дошли на всички, които присъстват на ослушването по Европейската заповед за защита – Съгласна съм с това, което каза колегата Сорая Пост за Европейската заповед за защита. Аз имах честа да бъда автор на доклад и при предишния мандат. Доклад, който беше представен в съвета по време на Испанското председателство. Доклада беше прият много добре, защото наистина Необходимостта от Европейската заповед за защита беше огромна. Беше решено, че ни трябва един динамичен и ефикасен механизъм за защита, който да избягва бюрократичните пречки. Ние искаме да не позволяваме пострадалата от насилие говорим за всички жертви, Та не бихме искали, когато жертвата се премести в друга държава, да трябва отново да подаде жалба и да се задейства цялата процедура, особено когато жертвата бяга от този, който я е преследва. ЕЗЗ беше резултат от програмата от Стокхолм за последователни политики в областта правосъдие и вътрешен ред. Не става дума за конвергенция на националното законодателство за съдебен механизъм. Но днес виждаме, че този механизъм просто не проработи. Директивата беше прията 2010 година тогава имаше 100 000 жени в Европейския съюз, които в собствените си страни са защитени от такива мерки срещу насилието въз основа на пола. Може да се очаква, че доста голяма част от тях биха пътували из Европейския съюз, но до сега имаме само 7 издадени заповеди за защита – и 100 000 издадени на национално ниво. Когато сравните националните 100 000 с европейските 7 заповеди, е ясно, че инструментът се е провалил. Пак казвам, според нас дори да не са всички 100 000, които да искат такава международна защита, очевидно, че инструмента не постига желаното. Има много причини защо това е така. Например, в някои държави членки насилието възоснова на пола подлежи на наказателното правораздаване, в други гражданското правораздаване всичко това е много сложно. Освен това, ограничителните заповеди са различни. Когато въведохме заповедта 2010 година, ние знаехме колко е сложна тази заповед. Всички експерти ни го казваха. Въведе се директива в наказателното правораздаване и регламент в гражданското, нещо, което ми се стори изключително усложнено. Така че едната причина за неуспеха е това, че имаме и наказателно и гражданско правосъдие. Освен това, се проведе изследване, което показа, че има много малко информация, тъй като самите заповеди са много малко на брой. Но благодаря за проведеното проучване, в което се заявява, че няма централен европейски регистр на заповеди за защита в Европейския съюз. Това осложнява изпълнението на директивата на национално ниво. Осложнява и разбирането на необходимостта от тази защита от страна на жертвите. Важно е да се помага на уязвимите – но няма достатъчно информация за националните органи, които трябва да изпълняват директивата. Също така, няма координация, няма комуникация между държавите. На жертвите, освен това, не се предлага превод. Много важен трансграничен инструмент – трябва доста да се поработи, за да се подобри тази заповед за защита и да се помогне на жертвите. В 2012 година беше одобрена директивата за защита на жертвите, мисля, че тя може да помогне и на Европейската заповед за защита да видим как е проработя другата директива и какво можем да заимстваме. Тази директива за жертвите беше в основата на пътната карта от Будапешта. Съдържа много разпоредби, които помагат на жертвите, като жертвата да бъдеш изслушан и да изслушаш, да участваш в наказателния процес – да имаш право на достъп до правна защита и много други мерки. Това са само някои от примерите от директивата за жертвите и техните права. Мисля, че тя много може да ни помогне и при Европейската заповед за защита, така че да отстраним слабостите. В Испания има само 4 заповеди за защита, две в Германия и една заповед в Италия, нито една друга държава членка. Трябва да си го кажем открито. Като чили жените, които пътуват в други държави, не подават такива молби за защита, но това ми се струва странно до някъде и мисля, че нещо друго просто не е проработило, а не е, че няма търсене. Ние настояваме следователно за пълното изпълнение на Истанбулската конвенция – във всички държави членки. Ние изготвихме доклад по тази тема. Той поставя акцента върху Истанбулската конвенция като възможна рамка в Европейския съюз, за да се избегне насилието срещу жените. Тази конвенция ще помогне много и на ЕЗЗ. Трябва да се има предвид, че защитните органи в държавите членки не са едни и същи. В някои държави те са много обхватни, докато други не. Аз го видях с очите си, когато работих по предишната директива. Това също е въпрос, по който ще трябва да говорим, защото може би проблемна е не само заповедта за защита, а може би национално издаваните заповеди за защита. И разбира се, ние разчитаме на експертите, защото и Сурая и аз искаме да подобрим инструмента. Благодаря. Благодаря на нашите съдокладчици. Госпожа Сурая Пост и госпожа Бесерел. Както каза Тереза от току-що, ние трябва да чуем експертите, за да направим оценка на изпълнението на ЕЗЗ. Имаме двама оратори, Неос Оливерас и госпожа Лаура Роман. Те ще говорят за целите в тази област. Общо имат по 20 минути. Заповядайте, добре дошли. Thank you. Good morning. Uh... Благодаря. Добро утро. Лаура Роман и я... Добър ден! Лаура Роман и аз сме от университета Ровира и Вергили Тарагона. Ние работихме по директивата в контекста на проекта Дафне – който много ни помогна и за това проучване. Така или иначе искаме да благодарим на Европейския парламент за помощта. Аз ще се опитам да поговоря за тази заповед. Както вече казах, тя е сложна, не е лесна за разбиране. След това Лаура Роман ще представи резултатите. Вече беше казано, че в различните държави и членки има вътрешни мерки, които са много разнообразни. Това са мерки за защита на жертвите. Например, на агресора се забранява да живее близо до жертвата или нещо друго. Мерките са най-различни, процедурата също е много различна. като имаме основно три големи групи мерки. От една страна на гражданското правораздаване, семейното право и всички права, свързани с браковете и разводите. Има различни възпиращи или наказателни мерки. Възможно е санкцията, която се налага да е свързана с лишаване от свобода, възможно и да не бъде. Освен това, имаме и заповедите, които се издават по спешност за много кратки периоди от време. Те са от административно естество, тъй като обикновено ги налага полицията. Полицията пристига, когато има някаква криза и те искат да разделят жертвата и насилника, докато се разреши конфликта. Тези спешни административни мерки са всъщност не толкова важни за директивата, защото се налагат за много кратки периоди. Възоснова на всички тези мерки Европейския съюз реши, че трябва да се въведат и защитни мерки, когато жертвата пътува от една страна в друга. Тук, разбира се, всичко почива върху съдебното сътрудничество. Това са мерки, свързани с взаимното признаване. Съдебното сътрудничество при това взаимно признаване означава, че има два съдебни органа в съответните държави членки. Единият съдебен орган издава решение и това решение се прилага в цялото пространство на правосъдие и вътрешни работи на Европейския съюз. Следователно, директивата за ЕЗЗ е най-вече механизъм за съдебно сътрудничество и на второ място е механизъм за защита на жертвата. Но трябва да се помни, че е много важен този механизъм за съдебно сътрудничество. Останалите норми вече са свързани с ефикасността на дирек... изпълнението на директивата. От една страна имаме решението за различни мерки, които също проистичат от съдебното сътрудничество. Имаме и регламента от 2013 година, който е също за съдебното сътрудничество и взаимното признаване. Стана дума за наказателно-правните мерки, които водят до директивата и ЕЗЗ но имаме и вътрешни мерки за защита в гражданското правораздаване. Те са отразени в регламента. Вие, госпожо Хименес, говорихте за директивата за жертвите. В този случай обаче нямаме съдебно затрудничество. Това е норма за защита на правата на жертвите. тълкуването на ЕЗЗ е възможно да се съчетае с директивата за жертвите, така че да се избегнат празнотите в едната или другата. Какво представлява ЕЗЗ? За да има ЕЗЗ е необходимо да има личност, която е под заплаха в държава членка. Това лице се нуждае от защита която се налага от съда и която опира до наказателно-правна мярка, защото ако е гражданска, тогава говорим вече за регламента, а не за директивата. Мярката трябва да се изпълни в държавата по изпълнение. Пак казвам, ако е наказателно-правна мярка, се изпълнява директивата, ако е гражданска, се изпълнява регламента. Да видим дали ще се покаже следващия диапозитив. Тук виждате отношението между ди... директивата и рамковите решения. Ако жертвата и насилника се преместят от държавата, издала заповедта в друга държава, се прилага не директивата, а рамковите решения – същите мерки, но възоснова на рамковите решения. По същия начин, ако жертвата се премести от държавата по издаване в друга държава, разполага с тази заповед за защита. Но ако насилника пътува заедно с жертвата, не се прилага директивата, рамковото решение. Ако насилника пътува от държавата по издаване в трета страна на насилника би трябвало да се наложат мерки по рамковите решения, а жертвата разполага със своята европейска заповед за защита, като третата страна ще бъде страна на надзора. Много е сложно. Затова и трябва да се обяснява. Следователно, ние имаме различни мерки в държавите членки, но при все това Европейската заповед за защита се ограничава до забраната да се приближаваш до дадено място, забраняват се контактите с жертвата и се забранява също така доближаване до жертвата на разстояние по-малко от ограничителното. Същевременно, ако имаме някакви други елементи, свързани с семейната подкрепа, те не се отразяват в ЕЗЗ. Мерките изискват да се познава насилника. Например, при ограничителната заповед – е много важно да се познава насилника. Тези мерки трябва да бъдат подходящи за всички видове жертви, но основното при тях е, че се избягва близостта между жертвата и насилника. Тези три жертви се включват и в директивата, и в регламента, и в двете маркови решения – винаги тези три мерки. Как работи ЕЗЗ? Както вече казах, на първо място това са вътрешни мерки за защита. ЕЗЗ винаги зависи от изпълнението на вътрешните закони на държавата членка. Ако се предполагат мерките на държавата по издаване на заповедта, то трябва да се има предвид, че се прилагат и мерките на държавата по изпълнение. Пак казвам, тази заповед винаги зависи от вътрешните норми на съответните държави. Въвежда се защита, която е аналогова, сходна, тя не е еквивалентна, тя е просто сходна. Ето защо жертвата не е необходимо да започва нова процедура, но трябва да поиска Европейската заповед за защита. Защото Европейската заповед за защита може да бъде изискана единствено от жертвата. В момента на тази заявка от страна на жертвата не е предвидено изслушване в съда. Но ние смятаме, че това изслушване е много необходимо, за да се види дали рискът все още е на лице, дали той може дори да се е увеличил. Например, не едно и също жертвата да е в приемен център в държавата по издаване, защото в този случай насилника не знае къде е жертвата. Но когато се мести в държавата по изпълнение, сигурно ще отиде при някакво семейство и насилника знае вече къде е тя, защото него, роднините на насилника ще му кажат, виж, жена ти е при нас. В този случай рискът се увеличава. Това е във вреда на жертвата. Би трябвало насилника също да присъства на изслушването, ако не е присъствал преди. Необходимо е да се посочи насилника и да има гаранции. Но гаранциите за насилника означава, че той бива предупреден, че жертвата ще се премести в друга страна, така че до някъде те са в конфликт с гаранциите за жертвата. Ето защо е много важно ЕЗЗ е да се изпълнява ефикасно. По самата процедура Транспонирането на директивата е различно, що се отнася до степента на неотложност. Предвидени са срокове за налагане на мерките за изпълнение, но тук е много важно не само самите съди да работят добре, важно е самите административни услуги да са достатъчно качествени, тъй като понякога не се знае кои са пътищата, каналите, по които трябва да тръгнеш. Когато се издаде ЕЗЗ, държавата по издаване запазва своя ангажимент. Иначе настъпва промяна в мерките и именно за това държавата по издаване трябва да поддържа контакти, да следи как се изпълнява ЕЗЗ. Но разбира се, контактите са сложни и не винаги се осъществяват. Важно е да има хармонизация и тогава, когато ЕЗЗ не се изпълнява. В допълнение на мерките за защита трябва да се предвидят и такива мерки за нарушение, но те зависят от законите в държавата членка. Може в някои случаи да са глоби, в други лишаване от свобода. Следователно и тук ни трябва хармонизация. В заключение, можем да кажем, че ЕЗЗ зависят от вътрешните норми на държавите членки. Сега давам думата на моята колега, която ще обясни какво е нашето проучване и резултати. Благодаря, както каза колегата, ние направихме проучване – на ефикасността на ЕЗЗ, като ние приключихме това изследване съвсем наскоро. Това е проучване на действащата законодателна рамка. Трябва да се видя трите нива, които сме анализирали. На първо място разпоредбите на директивата, както каза колегата, това, което предвижда тя е издаването и изпълнението на ЕЗЗ. След това ние анализирахме транспонирането в държавите членки – и накрая трябваше да анализираме вътрешните норми във всяка държава членка, най-вече мерките за защита. Всъщност, основното, което можем да кажем е, че има голямо разнообразие – вече говорихме за нормативната уредба. Това беше анализирано в проекта Дафне. Нашата задача беше да видим какво е станало между 1 януари 2015 година, когато влиза в сила директивата, до сега. Ние разработихме въпросник, с 28 въпроса. Разпратихме го до органите в държавите членки. В повечето случаи това бяха съдебни органи или някакви министерски отдели. Получихме 19 попълнени въпросника и трябва да кажа, че е, заключението е, за нас беше, че не се работи лесно по директивата. Първо не беше никак лесно да влезем в контакт с държавите членки и да разберем кои са всъщност отговорните органи, към кого трябва да се обърнем, за да получим информация за ЕЗЗ. Освен това нямаше надежни данни за контакт. Оказа се, че и няма никакъв регистър на ЕЗЗ, нито на европейско, нито на национално ниво. Следователно, ние трябва да внимаваме, като казваме, че има седем издадени заповеди. защото тази цифра е, може и да е неточна. Може в някоя държава членка нещо да не сме открили като информация. Но принципно цифрата показва, че наистина ситуацията е абсолютно шокираща и драматична – В тези страни има жертви, които са се преместили, но които няма как да се възползват от автоматичната защита, която би трябвало да им се предостави. 2010 година знаем, че е имало 100 000 жени, които са се ползвали от някакви мерки за защита в Европейския съюз. Само в Испания за последното три месечие на 2007 година е, бил, е имал над 9000 такива издадени заповеди и то много от тях са били за жени от чуждестранен происход. Но така или иначе, С оглед на тези данни и различните проучвания, които направихме, ние стигнахме до някои интересни идеи за ЕЗЗ. Можем да говорим и за възможните бъдещи сценарии. Първо, видовете насилие, свързани с ЕЗЗ, са най-вече насилието възоснова на пола – домашното насилие. Тези ЕЗЗ се търсят, когато има тормоз, включително и когато трябва да се раздели едното лице от другото. Освен това, Типологията на ЕЗЗ е свързана с трансгранични хипотези. Жертвата, например, за да посети роднини или по друга причина, се мести в друга държава членка. Понякога това може да става ежедневно, ако живее в граничен район. И тук е необходимо да има координация между двете държави членки, защото мерките за защита трябва да се изпълняват и в двете държави. На трето място ние трябва да не забравяме и малолетните и непълнолетни лица. Това са децата на майките, които пътуват из Европейския съюз, но директивата няма специфични разпоредби за тази уязвима група, където можем да добавим и хората с увреждания. Ето защо ние бихме предложили да се внимава, когато има деца, и да се използва и директивата за жертвите в тези случаи, защото тя специално споменава уязвимите групи. ЕЗЗ е разработена така, че да защитава само едно лице, но не повече от едно. Затова, може би, е необходимо да се изискат индивидуални европейски заповеди за защита, които да се добавят към първата. Освен това, трябва да се разгледа хипотезата, която жертвата последователно минава през различни държави членки или не знае в коя държава искат да се установи. Тогава ще трябва да се издадат последователни или едновремени ЕЗЗ в съответните държави. Ще трябва да се засили координацията и информацията между органите във всички тези държави. И накрая един сценарий на бъдещето, който не е невъзможен, когато насилието не е физическо, а се прилагат най-различни цифрови методи, изпращат се СМС, използва се Фейсбук. Тогава надзора на мерките е малко по-сложен. Възможно е, например, жертвата да се премести в държава, където защитата е по-развита – в тези случаи жертвата ще може не само да се възползва автоматично от мерките за защита в тази държава, но и ще може да се възползва от допълнителни мерки, които са налични в държавата по изпълнение, например социални помощи и различни други улеснения за жертвите. Когато целта на преместването на жертвата е само да избяга от своя насилник, обаче според нас е добре да се използва ЕЗЗ, защото е ясно, че самата съдебна процедура винаги остава някаква следа и така насилника може да намери отново жертвата. ЕЗЗ би трябвало да осигури реална защита, да имаме гаранция, че насилието няма да бъде извършено отново. Затова е много важно да има надзор в държавата по изпълнение. Нашите проучвания показват, че горещите телефони са най-използваната мярка във всички държави членки. Всички използват спешни номера. В по-малка степен се използват електронни устройства, като електронни гривни, които да позволяват проследяване чрез ГПС и на жертвата и на насилника. Те са много полезни, но са свързани с някои проблеми, когато трябва да се прилагат в Европейския съюз. Първо, цената е много висока. Също така не винаги имат същото приложно поле. И освен това, може да има несъвместимост между техниката и системите за проследяване в държавите членки. Затова, според нас, трябва да се препоръчат възможностите на новите технологии. Например, различните приложения в смартфоните. Те позволяват да се подаде веднага информация в рискова ситуация. Позволяват също така пряка връзка, почти автоматична с полицията. Позволяват и системата за геолокализация, която е много добра. Освен това, имат предимства за жертви, които имат увреждания или не говорят езика на държавата, в която се намират. Те могат да използват пиктограми или да използват видеоматериали с жестомимичен превод или различни направени записи. Затова ние гледаме много положително на използването на тези технологии. Те могат ефикасно да защитят жертвата. De acuerdo. En esta parte final de nuestra intervención queríamos presentar a modo de conclusión y de recomendaciones algunas ideas. Имаме и някои препоръки. Кои са те на първо място? Колко е важна информацията, която се предоставя на жертвата? Според нас това е така не само заради логиката, за да може жертвата да поиска ЕЗЗ. Ако жертвата не познава този механизъм, е ясно, че няма да поиска и заповедта. Но има и нещо друго. Информацията за жертвата е важна и за последващите стъпки. Жертвата трябва да знае към кого да се обърне в държавата по изпълнение, кой ще защити, кой е органа. Необходимо е да знае и какво ще се случи, ако насилника наруши мерките, които му забраняват да се доближи или да е в същото пространство – Жертвата, освен това, трябва да има достъп до всички възможни подпомагащи ресурси. Следователно е много важно да се има предвид тази информация за жертвата. Трябва да се работи също така и с съдилищата, полицейските служби, социалните услуги, всички, които помагат на жертвата. На второ място трябва да се има предвид колко е сложен този процес. Държавите членки трябва да гарантират адекватен достъп до съдебната система. Необходимо е да се предвиди адвокатска помощ, макар че това не се предвижда по директивата. Трябва не само да се обяснява какъв е контекста и фактите, необходимо е да може някой да обясни на жертвата и реалния риск. Необходимо е също така да няма никакви езикови бариери жертвата трябва да има безплатен достъп до устен и писмен превод чрез компетентните органи и накрая ние настояваме и казваме отново, че ЕЗЗ просто не се познава като инструмент не се познава и от професионалната общност. За това моля ви, трябва да се организират обучителни курсове, различни начини за информиране на професионалната общност. И накрая много е важна координацията между държавите членки. Необходимо е да се посочи централен орган, да се знае кои са компетентните органи и да се създадат регистри на вътрешно и европейско ниво. Благодаря. Uh, uh, uh, Благодаря много на доктор Оливерес и доктор Роман за направените изказвания. Следващият оратор е съдия Лучия Вилес. Тя е говорителят на Испанската асоциация на жените съдийки, която представлява испански филиал на Международната асоциация на съдиите на жените съдийки. Нейното участие е посредством видео, поради технически особености на видеото, преводачите са помолени да работят от писмен текст, който представлява обобщение на изказването. Buenos días, quiero agradecer al Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Добър ден, искам да благодаря. En esta ponencia de implementación de la Orden Europea de Protección. También quiero agradecer especialmente las facilidades que me habéis dado para poder Добър ден. Ще говоря за приложението на Европейската заповед за защита. Мога да го направя по видео поради възможностите, които предлагат временните технологии. В Испания и по-конкретно в Каталония, където живея в момента, политическото положение е такова, че не мога да си позволя да напусна страната дори за няколко часа. Искам да се занимая с дейностите на разследващите магистрати, които работят с тясната дефиниция, която имаме в Испания на насилие, основано на пола. Това, тази дефиниция не може да се сравни с определението в Истанбулската конвенция, което е много по-широко обхватно. В Испания дефиницията е изключително тясна. Ще говоря за няколко основни елемента на Европейската заповед на, за защита. Тя беше введена в Испания в испанското право миналия ноември, но все още не е влязла в сила. В Испания насилието, основано на пола, е тема, която от много години не се обсъждаше, е, която много години не, не се обсъждаше изобщо. Ще ви представя някои цифри. Всъщност, на практика, никой изобщо не говореше за насилие по полов признак в Испания по-рано дали не съществуваше такова понятие. За първи път се появи понятието а, а, е, след е, четвъртата конференция на жените в Пекин през 1995 година. А, е, това означава, че преди това всъщност това представление не, че не е съществувало, напротив, съществувало е, но жертвите са били изключително беззащитни, защото този тип престъпления на практика са били крити и прикривани. Но през 2004 година обществото вече беше много по-информирано и изрази своето отвръщение спрямо подобни престъпления. И тогава в Испания бяха прияти първите закони, свързани с насилието по полов признак. Истанбулската конвенция доведе до по-широка дискусия за концепцията за насилие, основано на пола. И тази концепция трябва да се разшири, защото има множество типове насилие срещу жените, които проистичат от неравнопоставеността между половете и е, всъщност резултат от агресия на мъжете спрямо жените. По-настоящем понятието, с което работим, включва само насилие страна на партньори и бивши партньори, но има много други типове е, агресии срещу жени, принудителен брак, економическо насилие, ам, генитално усъкътяване на жени, е, трафик на жени за, за сексуална експлуатация, сексуален тормоз, ам, и дори и, а, а, нещо, което се нарича институционално насилие. Имаше един известен случай в Испания а, с, с една жена, чия, чиято дъщеря беше убита от бившия и съпруг. Е, и тогава се говореше за е, това понятие. И така трябва на жените да се представи по-голяма защита в Испания. Броя на жените убити от партньорите им или от бившите им партньори се е увеличил през последните години. Помислете си, ЕТА, туристичната организация, за 42 години е убила 829 души. Но насили... тероризм по, по полов признак в Испания е довел до смъртта на хиляда жени за много по-кратък период от 2003 до 2017 година. И това са официалните цифри. Е, е, е възможно да има и много случаи, които не са записани под е, тази графа. В, в Испания тази година са убити 39 жени до днес. Осем от тях са кандидатствали е, и са получили заповед за, за защита и въпреки това са били убити. Данните от тази година са най- най-лошите от а, е, всички години, за които се събират данни. Проучване на правителството, проведено през 2015 година, показва, че от жените на 16 години, които са били във връзка с друго лице, 10,7% са преживели физическо насилие. Е, е, Ретници, удари, заплахи също са били заплашвани с оръжия. Цифрата се увеличава на, на 20%, ако се вземат предвид жените, които са родени извън Испания, но живеят в Испания. Обаче, въпреки това, броя на поданите жалби всъщност е спаднал за периода от 2009 до 2016 година. И въпреки това, повече от 300 жалби за насилие по полов признак са подавани в Испания всеки а, ден а, през 2016 година. Над 108 000 такива жалби са подадени през 2016 година. Най-важното нещо, когато говорим за заповедта за защита, е защитата на самата жертва. Но е много важно също разследващият магистрат и прокуратурата да действат както трябва. Правим паузи, за да можем да, да проследим текста на оригинал. Казвам ви всичко това, за да ви представя мащаба на проблема. Реално може да се говори не само за насилие основано на пол, но за, е, за институционално, е, институционализирано насилие, което е, прехвърля националните граници. Най-важното тук е усещането за безпомощност, което имат много жертви на насилие. Често те отиват в полицията, обаче там им се налага да се обяснява защо толкова дълго време не са, се, не са подали а, е, оплакване. А, е, много често към тях се държат враждебно и а, е, някои от служителите се държат с тях, сякаш те са виновни. А, това е отчасти част, а, а, вина на системата, отчасти а, несвързано с продължаващите стереотипи. Ако даден случай, ако дадена жалба не бъде приета, много често не се прави проверка защо е взето решение, че няма достатъчно доказателства, за да се уважи жалбата. Ако дадена жалба бъде оттеглена, също не се провежда разследване защо е била оттеглена. Вместо да има такава враждебна атмосфера в полицейските участъци и в прокуратурата, трябва да създадем една среда, в която жените да могат да се чувстват сигурни и безопасно и да могат да говорят за а, психическото насилие, което им е било оказано години наред и за което до сега са мълчали. Едно са добрите намерения, но те не са достатъчни. Трябват ни добре обучени професионалисти. Тук е необходимо не само да има добри норми, трябва да има и добри професионалисти, които да могат да си вършат работата. Какви са практическите проблеми на ЕЗЗ? Необходимо е да се има предвид, че при ЕЗЗ е необходимо да се налагат временни мерки, които обикновено са свързани с насилието на пола. Това са мерки за ограничаване, ограничителните заповеди и различни други мерки. Но какви са заключенията? Първо, в повечето случаи се изпълняват различни процедури, които всъщност не помагат на жертвата. Също така жената не може да подаде жалба, защото не знае към кого да се обърне, какво да направи. Полицейската намеса в този случай е много важна. Например, ако имате туристи настанени в някакъв хотел, но след това има къвга, тя води до насилие и тук е много важно да се намеси полицията. Възможно е, разбира се, и жертвата да не е в хотел, може и да е на друго място, но би трябвало чрез трети лица да стигне бързо до полицията. В противен случай тя може да реши да не се обърне към никого. Освен това, временната мярка трябва да има наистина възпиращ ефект и също така да остави международна следа, за да може да се знае каква е мярката съгласно вътрешната уредба. de la Orden Europea de Protección. La barrera idiomática, lógicamente, también puede eh, ser un elemento clave а la hora del éxito de esta eh, medida penal, ya que aunque... Също така, трябва да се има предвид, че имаме и езикови бариери. Необходимо е да се разчита на устни преводачи, които е, да могат да помогнат на жената. Но от друга страна превода пречи на спонтанността и жената не може да каже точно какво мисли. Друг проблем е това, че понякога тези жени пребивават в Испания много кратко време. Дори когато се превъзмогнат всички тези пречки, ние се натъкваме на други. ЕЗЗ не може да се приеме по служебен път. Необходимо е да се има предвид, че трябва да се работи с съответните първоинстанционни съдилища или прокуратурата. Това е важно и за изпълнението на мярката. Необходимо е обаче да се подаде информация с високо качество на жертвата, за да се знае какви са нейните права. Тя трябва да го знае преди появи, появата си пред съдебния орган по член 544. Извинете, колеги, за това, че малко неелегантно спрях видеоматериала, но следва още много. Много благодаря на съдия Вилес за изказването. Но тъй като видеото е твърде дълго и трябва да изслушаме и други оратори, um, и тъй като на някои езици е, тъй като, казва председателят, е, е, нямаше превод. Нямаме време да изгледаме цялото изказване, тъй като то е 25 минути и трябва да продължим с, изказва, с изслушването. Предлагам да преминем към следващия оратор, изпълнителен директор на Victim Support Europe Съвсем накратко искам просто да благодаря на всички, защото ще ми се наложи да напусна залата преди края на заседанието, тъй като ам, е, графикът е такъв, че ми се налага да го направя. Благодаря много. Изключително важно е да имаме цялата тази информация, да можем да я проверим, да можем да я използваме. Ще държим връзка аз винаги поддържам връзка с господин Левен, така че ако пропусна нещо, ще наваксам. Благодаря. Надявам се, че Сорая, която е другата съдокладчица, ще може да остане до края на изслушването. Благодаря ти, Сора. А, нека да изслушаме последният поканен експерт, господин Левен Талтан, изпълнителен директор на Victim Support Europe. Имате думата за 10 минути. След това ще съберем въпроси към всички. Благодаря, господин председател, госпожа председател. Благодаря много за тази любезна покана. Както господин Морайс каза, аз съм изпълнителният директор – на Victim Support Europe, подкрепа на жертвите Европа. Има 44 е, организации членки в 24 страни, които казват подкрепа на 2 милиона жертви годишно. Работих е, в Европейската комисия, когато бе е, договорена Европейската заповед за защита, така че познавам добре темата. Не сме работили по тази тема от тогава насам, откакто тя беше въведена. И мисля, че е важно да се поднови обсъждането на тази тема. Много сме благодарни е, за представената информация. Е, всичко, което казахте, ми припомни и за много неща, които говорихме още тогава, когато обсъждахме е, тази мярка. Има, например, опасност лицето, което е предмет на Европейска заповед за защита, да разкрие местоположението на жертвата, когато влезе в сила Европейската заповед за защита. Но аз искам да обърна внимание на една по-различна перспектива тук. Първият важен въпрос е до каква степен има търсене на европейски заповеди за защита. Доста сложен въпросът. Е. Това, което е напълно ясно, е, че има хиляди, много хиляди жени в Европа, които страдат от насилие, които имат нужда от защита. Но съвсем различен въпрос е има ли търсене на такива заповеди от страна на жертвите. Знам, че няма статистика до тук, но има ли някакви жалби от жертви за, за липса на защита, когато пътуват в чужбина? Има ли представители от неправителствени организации, които събират такава информация? Ние в нашата организация за подкрепа на жертвите в Европа се консултираме всяка година с организациите, работещи на място в различните страни, за да приоритизираме темите, по които трябва да бъдем възможно най-активни. И трябва да ви кажа, че когато работихме по събирането на информация тази година и по 4 годишната работна програма, е, въпросът за Европейската заповед за защита не беше повдиган. И така въпросът ми е, има ли достатъчно жертви, които търсят такива заповеди, когато пътуват чужбина? Не, не това е въпросът всъщност. Въпросът трябва да е колко жертви, които имат ограничителна заповед на територията на една държава, преминават границата и след това стават жертва на насилие от същия насилник в другата страна. Тоест, в колко случаи заповедта не е спазена. Колко хора, които са защитени от национална заповед за защита, пътуват в чужбина, търсят защита там, не я получават и след това стават жертва на цели от същия насилник. И ако са получили защитата твърде късно, защо тя е дошла твърде късно? Е, съдията спомена 8 случаи, в които е имало заповеди за защита и въпреки това жените са били убити. Това е много важно. Трябва да се знае не само колко е, хора са пострадали, станали жертва и при, е, преместваме в друга страна, трябва да видим дали националните мерки действат и какво може да се направи, за да се защитят жертвите на практика. Колко хора, които имат национална заповед за защита, биха искали да отидат в чужбина, но ги е страх, че там няма да се прилага тази национална заповед. Колко ам, искат а, да пътуват в чужбина, но не се чувстват достатъчно защитени в другата страна. Как действат на цялата процедура? Изобщо хората, като пътуват чужбина, задават ли си тези въпроси? Колко години по-късно след въвеждането на заповедта за защита продължава да съществуват техните притеснения? Трябва да си зададем тези въпроси, за да видим какви са най-добрите начини за защита на жените. 100 хиляди е, заповеди за защита се издават всяка година. 40 хиляди обаче са само от Испания. 90% от тях са от много малък брой страни, значи имаме проблеми в Европа. Защо Испания е толкова активна, а други страни са толкова по- толкова неактивни. А, дори да има разлика в нивата на домашно насилие в различните страни, те не може да са толкова високи. Защо от седемте европейски заповеди, защо има само седем европейски заповеди за защита, при какви обстоятелства са издадени те, е, четири от тях са от жертви от Испания. Защо жертвите са ги поискали? Как са били информирани? Как са били насърчени да искат е, такава заповед? Какъв е опитът на магистратите в двете страни, издаващата страна и страната изпълняваща заповедта? За жертвите почувствали ли са се защитени и по какъв начин практически се предоставя, е, се защитава тяхната сигурност. Също колко често се случва жертвите да искат заповед за защита на европейско равнище, но да не я получават. И ако жертвите не търсят този конкретен инструмент, то какво, какво им трябва? Какво друго им, им трябва? Аз не казвам, че тази заповед не е необходима. Въпросът е достатъчно ефективна ли е и необходимо ли е и нещо друго. Хиляди жени стават жертва на насилие а, всяка година – и в контекста на домашно насилие и в контекста на други типове насилие. И е много важна конвенцията от Истанбул. там ясно се заявява какви действия трябва да се предприемат за защита на жените и за под, помощ, за оказана помощ на жените. Трябва да видим кои действия ще постигнат най-добри резултати и ще разрешат най-много проблеми в кои области може Европейският съюз да е, има добавена най-силно е, положително влияние. Защо жените се озовават в, е, насилнич... в връзки с насилници? Защо остават понякога в такива връзки? Можем ли да им помогнем да излязат от този тип връзки? И какви могат да са практическите мерки, как може да се помогне за приложението на член 18 от директивата за жертвите, в който се казва, че където е необходимо, мерките ще включват и процедури от националното право за е, възможни по националното право за физическа защита на жертвите на членовете на тяхното семейство. Всъщност често чуваме оплаквания за жертви, за е, е, недостатъчно добро действие на защитата на национално равнище. Ако няма достатъчно добра защита, тогава няма как да, фун... да, де... да, да предостави резултати и Европейската заповед за защита. Трябва да има подкрепа за жертвите. Тя е важна за тяхната защита. Трябва да бъдат информирани и те да знаят, че съществуват заповеди за защита да знаят, че съществува Европейска заповед за защита и националните системи трябва да бъдат проверени, да се види дали работят добре. Трябва да има ам, точни, коректни мерки, които да е, бъдат подкрепени от е, националните власти. Не е достатъчно просто полицията да каже е, не се доближавайте до тази жена трябва да има много конкретни мерки за реална защита и трябва да има много строги санкции при нарушения. В Истанбулската конвенция се говори за ограничителните заповеди. Те обаче не са във всеки, на разположение във всяка страна, а, а това е много важно. Освен това не трябва да има забавяния. Там, където полицията може да излезе с временна ограничителна заповед, това може да защити а, е, а, е, жертвите от насилие, от смърт защото много често има ситуации, в които докато тече съдебното дело, жената е незащитена и бива убита. Много е важно да се има предвид, да, че е спешно да се действа. Но на практика има мерки, но те не се използват, защото много често жените не се обръщат към, към властите поради местната култура, поради културните е, разбирания, които водят до този резултат. За директивата за жертвите, с което ще приключа, тя създаде прецедент. Заради нея трябва да се разработят поне минимални стандарти. Директивата всъщност беше основана на доверие между съдебните системи, съдебно сътрудничество както е посочено в член 22 или не 2. Обаче основният елемент, когато няма защита на жертвите в реален план, е, че съдиите няма как да имат доверие към системата в друга страна, ако там се издава заповед, но реална защита няма. Ако има реални мерки за защита, които защитава също насилие и други типове рискове, е, тогава ще можем да преодолеем тази липса на доверие между различните системи. Е, мисля, че е, тази директива ни дава много важна, отваря много важна врата в нашия път напред. Благодаря. Благодаря много. Имам и аз няколко въпроса, но първо бих искал да дам думата на колеги, които имат желание да се изкажат. И също е, е, докладчика Соря Пост ще има възможност да получи думата накрая за обобщителни коментари. Господин Щетина, заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на всички експерти, които се изказаха. Това, което казахте, за мен е много важно. В своя живот, всъщност, аз никога не съм се сблъскан с насилие, основано на пола. Единственото такова насилие, което съм виждал, е било в пиесата от тело. А сега ми отворихте очите, разбрах колко широко разпространен е проблема с насилието по полов признак. Благодаря ви. Няколко пъти се спомена впечатляващата цифра 7, 7 заповеди. Твърде малко се използват европейските заповеди за защита. Изглежда, че това показва, че нещо трябва да се промени. И това ме води до конкретния ми въпрос. Имаме изключително висококачествено проучване, но на практика има твърде малко информация. Бих искал да ви попитам какво според вас би било по-важно в бъдеще. Дали да се преразгледа директивата за Европейската заповед за защита или дали не би било достатъчно да се засилят дейностите за увеличаване на информираността за тази защита сред е, правните специалисти и след, сред е, обществеността. Кои от тези две действия е по-важно? Благодаря, господин Щетина. Има ли други колеги, освен докладчика? Нека и аз да направя няколко е, коментара в качеството си на член на комисията. Аз бях много активен в комисията Либе, когато бе направено първоначалното предложение. И във връзка с някои от е, елементите, споменати от господин Алтан, както и от изказалите се експерти. Е, много страни имаха възможност да решат дали да се включат или не в Европейската заповед за защита. Те направиха проучване на национално равнище и взеха решение да се включат. Така че изборът вече е направен. Моят въпрос е следният – непропорционално се използват заповедите за защита. Най-много, е, голямата част от тях са само в няколко страни. Това за мен е ясен признак, че няма достатъчно добра информираност, че съществуват такива мерки за защита. реално разполагаме с един инструмент, който е много добър, който би могъл да бъде използван много успешно в комбинация с добрите или подобряващите се практики на национално равнище. И точно това беше и основната презумпция, когато комисиите по правата на жените и по правата на човека работиха по темата. Но, за съжаление, е очевидно, че информираността е изключително ниска. Първоначалните месеци по темата имаше много публикации и а, имаше страни, а, които имаха възможност да решат да се включат или не и взеха решение да се включат, защото прецениха, е, че това представлява добра възможност за допълнителна защита на жените, които пътуват от една страна в друга в рамките на Европейския съюз. съюз. И а, когато обсъждахме темата в Либе тогава, ставаше дума именно за това, че има мно, някои много конкретни ситуации, при които такива заповеди могат да бъдат ефективни. Имате ли други въпроси? Извинявам се. направи грешка. Трябваше да дам думата и на комисията. И даже тук седи написано това пред мен, но просто пропуснах да го направя. Така че нека да чуем комисията. You, Благодаря, господин председател. Няма никакъв проблем. Аз съм Изабел Периньо и завеждам отдела по наказателно-процесуално право. Наистина, ние сме много благодарни за вашата работа и много внимателно следим предложението. Дискусията беше добра. За нас доклада е много интересен и много важен. Първо, трябва да говорим и за директивата и за регламента за взаимно признаване на издадените решения – в гражданското право. Всички държави членки, които са задължени по ЕЗЗ, са уведомили комисията за мерките за транспониране. Но на нас ни трябваше доста време, защото беше необходимо да ги приканваме да ни уведомят и накрая се уверихме, че през лятото на текущата година вече всички бяха приложили мерките. Ние ще изготвим доклад и ще го представим до година. Трябва да кажем обаче, че сме съгласни и ние сме разочаровани като вас. Инструментът не се използва достатъчно. Съгласна съм и с обясненията, които чухме от господин Левант. И това, което се каза за причините, поради които държавите членки не ползват инструмента. Често липсва практическа информация. Не се знае кои са компетентните органи, а би трябвало да имаме информация на практика за това как се използва механизма. Сега включваме тази информация на портала на ЕЗЗ. Освен това, помагаме на Европейската мрежа за обучение в съдебната област. Предоставяме и специфично обучение. Ето чухме от испанския прокурор, че е много важно магистратите да са запознати с инструмента. Ние сме ангажирани с този инструмент, ще продължим да увеличаваме информираността за него във всички области ще говорим за правата на жертвите. Освен това има такъв елемент по всички програми ДАФНЕ. Ние работим по правата на жертвите във всички държави членки. Ще имаме и експертни срещи на високо ниво за правата на жертвите – на 29 януари 2018 година. Тогава ще проведем конструктивни дискусии с представители на държавите членки. Ще говорим за жертвите, насилието срещу жените и изпълнението на Европейската заповед за защита. Всички ние сме шокирани от положението в някои страни, особено в Испания, но не и само в Испания. Благодаря. Благодаря наистина. Има и други страни в Европа и вашето изказване беше необходимо, тъй като ние говорим за изпълнението и за това, че и други държави членки трябва да се замислят и да подобрят своето изпълнение. Благодаря. С това стигаме до края на изслушването. Исках само да подчертая, че получените от експертите презентации ще бъдат публикувани Освен това, нашето заседание се предава пряко в интернет. Това позволява и на колегите, които нямаше как да присъстват днес, да го проследят. Може да се намери и на веб страницата на комисията. Сега се обръщам и към съпредседателя от Комисията по правата на жените. Нека кажа, че това е наистина пример за нашата работа заедно. Ние можем много хармонично да работим заедно. Сега се обръщам към Сурая Пост като докладчик. Възоснова на чутото днес, какви са твоите заключения и обобщения? Благодаря ти, Клод. Благодаря за информацията и изказванията, които за нас като докладчици са важни. Тереза също го каза преди да си тръгне. Представената информация беше много важна. Информацията от комисията също. Мисля, че е необходимо Тереза и аз отново да се срещнем с комисията, за да получим тази информация. Мисля, че е, господин Алтън постави много въпроси, които трябва да получат своите отговори в нашия доклад. но така или иначе трябва да се работи много и бързо. Необходимо е да изпълним своите задължения, да гарантираме права на всички граждани. Комисията освен това би трябвало също да се ангажира с правилното използване на създадените инструменти и да може да представи по-добри новини. Аз знам, че вие имате и текущи процедури по нарушение за някои държави членки по ЕЗЗ. но комисията също така трябва да обяви търг, да се проведат проучвания на изпълнението на ЕЗЗ, да се види какви са и трансграничните защитни мерки, да се предвиди обмен на добри практики и сътрудничество между държавите членки, както и между държавите членки и гражданското общество. Комисията също така трябва да въведе механизъм за надзор. Имаме нужда и от този оповестен списък на компетентните органи, за да се знае кой издава заповедите, кой ги признава Този списък трябва да е лесно достъпен за жертвите и организациите в тяхна подкрепа. Държавите членки също така трябва ясно да заклемят насилието. Не знам дали правилно разбрах, че испанската съдия използва формулировката тероризъм възоснова на пола. Много ми харесва тази формулировка. И тъй, това е добър инструмент, трябва да го използваме и трябва да се борим срещу този тероризъм въз основа на Пол. Uh, uh, uh, благодаря ви, благодаря на всички експерти. E. Благодаря и на двете комисии, на ФАМ и на ЛИБЕ, e, както и на съпредседателя.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 Mr Chairman, can we get on with this? Yeah, I was just waiting for you to say that. Господин председател, можем ли да започнем работа? Ами точно това чаках да кажете. Ще го направим, колеги. Замете местата си. The complicated votes. Everyone have their Сложно е гласуването днес. Всички ли са си донесли картите за гласуване? Ако някой не си е донесъл, дайте ми знак сега, а не по-късно, моля ви. Всички сте си донесли картите за гласуване. Добре, отлично. Започваме. Готови са координаторите, значи всички сме готови. Okay, the first vote is on първо ще гласуваме по преразглеждането от регламент. Колеги, моля ви, запазете тишина. Корнелия Ерста е докладчик по първата точка. Иска ли тя да вземе думата за няколко коментара? Благодаря. Искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този доклад. Много държах да го направя. Благодаря за сътрудничеството. Благодаря, Корнелия. Преминаваме към гласуването. Изменение 17. Моля, гласуват. гласувайте електронно. На Юри. Моля, гласувайте. The vote is still open while people sit down. Е, все още можете да гласувате, защото не всички са седнали на местата си. Моля ви давам на влизащите в момента депутати възможност бързо да се включат в гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Компромис член 2. Моля, гласувайте. Okay, colleagues, pause for a moment. The S&D have one Колеги, от социалистите и демократите има един гласуващ депутат в повече от, от броя им. Отлично. Благодаря. Коригиране на грешката, моля. Закрива, закрийте гласуването. Приема се изменение 253. Моля, гласувайте. Amendment 253. is closed. 253-то, край на гласуването. Okay, amendment two. The vote is still open. Добре, но още не закриваме гласуването, господин Вос. Господин Вос не може да намери ма, изменението. А на трета страница го търсете. 253-то. Колеги, 253-то. Намерихте ли го? Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. Компромисът по член 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Изменение 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто 113 и 114 и 115 и 116 всичките заедно. Моля, гласувайте. The... Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърлят се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 117. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Колеги, ще трябва да гласуваме по изменение 20 на Юри, което сме пропуснали. Извинявам се. Изменение 20 от комисията Юри. Моля, гласувайте. And then that one. it The vote is still open. Все още имате възможност да гласувате. От НП има един член, един гласуващ член в повече. Може ли един колега от НП да извади картата си от устройството? you still have one member too many. If one member... Все още от НП има един колега в повече. Благодаря ви много, господин Мело. Край на гласуването. Изменение 118. Моля, гласувайте. That's amendment. 118 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега преминаваме към компромис по член 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 125-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 126-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Докладчикът гласува против. Изменение 24. Моля, гласувайте. 24-то изменение. Гласувайте, моля. Имаме технически проблем. Нека да направим а, кратка пауза. Колеги, имаме а, технически проблем, така че правим кратка пауза на изменение 24 сме. Will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 Okay, colleagues, um... We don't vote, we just make a... Sure. Colleagues, if you... И така, колеги, слушайте ме внимателно, госпожа Еренс, много съжалявам, че това става точно при вашия доклад. Но, а, изглежда горката машина нещо е прегряла. Според нея има 62-ма присъстващи, които гласуват обаче само 60 депутата могат да гласуват, използвайки машината. Добре, господин Мело, не пипайте устройството. И така, колеги, чуйте ме внимателно. Не става въпрос за е, ЕНП. Е, Моля ви, всички координатори, може ли да проверите... Изчакайте да довърши изречението. Нека всеки координатор да провери, че от неговата политическа група има точен брой депутати и а, че сме, а, за да сме сигурни, че сме още 60 гласуващи и след това ще продължим. Моля ви, координаторите, направете проверка. 15 социалистите и демократите. Госпожо Мецала, проверете членовете. Вот, вот, Okay. I'm presuming from all the hilarity that every coordinator... Виждам, че всички са развеселени което ме кара да си мисля, че координаторите вече са си свършили работата. Дайте да видим дали наистина е така. Правим е, тест, да видим дали устройството ще се справи. Гласувайте е, както желаете. Това е просто е, тестово гласуване за системата. Okay, we have, uh, we're registering 61. Все още си появяват 61 човека. 60 ни трябват. От една политическа група има един гласуващ повече, обаче машината не ни уведомява от коя. No, no, Colleagues, just give us uh, 30 seconds, we'll sort this out. Дайте ни 30 секунди да се опитаме да решим проблема. Um, Уважаеми колеги, нека да направим още една проверка на системата, за да видим дали е, вече сме 60 човека, които гласуват. Моля, гласувайте всеки да гласува, за да тестваме системата. Гласувайте, моля. имате възможност да гласувате, гласувайте сега. Значи, Okay, colleagues, the problem is solved. Um... И така, колеги, проблемът е решен. Но ще се наложи отново да повторим гласуването по 125-то изменение. 125-то изменение. Всички по местата си ли са? Извинявам се отново за това забавяне. Готови ли сте? Добре. А, внимавайте за да можем възможно най-бързо да приключим гласуването. 125-то изменение. Изменение 125. Моля, гласувайте. 125. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 126. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 130. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 131. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 133 заедно с 25 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 153. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 36-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение по 31 член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39, 41, от 39 до 46 всичките заедно анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40-то изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 157. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 163. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 164. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 165. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 166 и 167 които са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Компромис по член 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 172. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 176. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 177. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 178. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 180. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 182, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 186. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Yeah, no. Colleagues, uh, one mistake. We have to go back to the second part of Amendment 184. Колеги, втора част на 184. Моля, гласувайте. Сто осемдесет и четири, втора част. Това е страница 12-13. Пак повтарям, казва председателя, връщаме се на втора част на 184. Разбраха ли всички? Все още гласуваме. Зеленото копче, казва председателя, ако сте от НП. Моля ви да не ме разсейвайте и господин Фос да престане да гласува според срещу собствените си изменения. Отхвърля се. Изменение 206. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 53 и 44 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45 на Юри. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 208 първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Не гласуваме втората част. 209. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 212. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 213. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 214. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 216. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 217. Моля, гласувайте. Ана. Край на гласуването. Отхвърля се. 219. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 и 220 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 221. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 226. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 251 до 257 анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 234. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 46 на Юри. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 235, 6 и 7 идентични. Анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 238 и 9 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 240 и 41, моля, гласувайте. 240-241, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Okay. Ok. S'il accepte un chèque ou pas, c'est pas nouveau, c'est lui qui décide. Yeah. Ok. Um, ok. Um, it's one of those moments, isn't it, really? Е, това е един от тези моменти, казва председателя. Хуан Фернандо, моля те, не започвай. Говори извън микрофона ораторът. Трябва да продължим с гласуването. Добре. Просто след гласуването регистрирайте своя вод като отрицателен. Това беше 240-41. Просто е, писменно посочете, че вашето гласуване е различно. Добре. 242, моля гласувайте. Трябва да гласуваме 218. Извинява се председателя. Вие ме разсейвате. 218. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 242. Моля, гласувайте. 242. Край на гласуването. Отхвърля се. 243. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 на Юри. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тук НП имат един глас в повече. Двеста четиридесет и четири. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 246. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 248. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 249. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 255. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58-48 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 2. Моля, гласувайте. closed. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Не знам какъв е проблемът, казва председателят. Край на гласуването. Това беше изменение 72. Край на гласуването. Самият не можех да гласувам, казва председателя, за това оставих по-дълго. Отхвърля се. Изменение 5 на Юри. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 5 и 7 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 и 8 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 юри. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15 юри. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И окончателното гласуване по именно с измененията на текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45 гласа за, 7 против, 6 въздържали се, с което започваме преговорите. Сега гласуваме извинете за започване на преговорите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45 гласа за, 7 против, 6 има въздържали се. Честито на госпожа Ернст като докладчик. Thank you, colleagues, for your patience on that vote. We now come to the next three, and we begin with the draft council implementing decision. Сега преминаваме към изпълнението на решението на съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на ново психоактивно вещество. Тук имаме само един вод. Моля, гласувайте. Поименно. Край на гласуването. Приема се 54 гласа за, един против, един въздържал се. Господин Бони, трябваше да ви попитам дали искате да кажете нещо. Извинявам се, че не го направих. Поздравления. I don't know what the substance is actually, Mr. Engel. Господин Енгел, мисля, че в момента, ако ми дадете каквото и да било психоактивно вещество, ще ме зарадвате, казва председателя. Преминаваме към третото гласуване. Нека не губим темпо, защото знам, че хората пътуват днес. Преминаваме веднага към следващия доклад с докладчик Малин Бьорк Искате ли да кажете нещо предварително? Това е проекто доклад по предложението за регламент относно рамката на Съюза за презаселване. Трябва да ви кажа, че в компромис 17 съображенията отпадат, защото там има грешка в списъка за гласуване – и би трябвало да прочетем отпадът, ако се приеме компромис 17. Надявам се това да е ясно. Малин, искаш ли да кажеш нещо или моля да бъдеш кратка? Ще говоря шведски. Е, е, Исках да благодаря на всички за това, че работиха с мен да благодаря и на докладчиците в сянка, на много от институциите, НПО, които работят по презаселването. Благодарение на тях стигнахме до този вариант на доклада. Ясно е, че ни трябват безопасни и законосъобразни пътища. Благодаря на всички и всички трябваше да направим компромиси, но се надявам да напуснем залата с позиция – с която се гордеем. Благодаря на съветниците на всички групи, на Ангела от секретарята. Сега очаквам гласуването. Благодаря. Малин, сега продължаваме с изменение 117. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 118 е идентично компромис 1. Моля, гласувайте. Компромис 1. Компромис 1. Проблем ли има, пита председателя. Ако има проблем с компромис едно, ще имаме много проблеми. И тъй край на гласуването приема се. Компромис 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. на шеста страница, компромис 4, край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5А. Моля, гласувайте. А. Гласуваха ли всички? На страница 14. Край на гласуването. Приема се. Okay. Компромис 6. Компромис 6. Моля, гласувайте. Компромис 6. Моля за тишина, казва председателя компромис 6. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8 на страница 19. Компромис 8. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Това е по член 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15 по член 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 534. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Изменение 115, извинете, по член 18, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 545. Извинява се председателя. 545. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 546. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 548. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 131. Изменение 131. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 155. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 172. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 225. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 230. Не, поправя се председателя. 226. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 237. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 247. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 248. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 249. Малин, искаш ли думата преди крайното гласуване? Заповядай. Струва ми се, че имахме проблем с едно от гласуванията. Имам нужда от две минутна пауза, за да го обсъдя с докладчиците в сянка. Възможно ли е това? Две минути. Колеги, бъдете търпеливи. Давам ви една минута. Една минута. Моля ви бързичко. Може ли докладчиците сянка много бързо да се отзоват преди крайното гласуване? Това е позволено. Просто проявете търпение. colleagues, just be patient for another minute or so. Много ви моля, колеги, малко търпение, само една минута. Това е законодателна дейност, нормално е. Just be patient for another minute, thank you. Търпение, още една минута. Uh, Скъпи колеги, моля да заемете местата си. Имаме решение. um... Скъпи колеги, имаме решение съгласно правилника и решението на председателя. Ние можем да гласуваме отново. Моля да ме оставите да довърша изречението си ние можем повторно да гласуваме изисква се мнозинство. Моля да ме изслушате. Мнозинството от комисията ще трябва да го позволи. Ако мнозинството от членове на комисията позволят да се прегласува 5А по член 5, тогава можем да прегласуваме. Компромис 5А по член 5. Покажете с отдигане на ръка. Може ли всички да внимават? Тези, които искат да се прегласува компромис 5А по член 5, моля сега да гласуват за с вдигане на ръка. Да го направим с дигане на ръка. Добре. You want to do it electronically? It's a majority. Okay, let's do it electronically because... Добре, да го направим електронно. Тези, които искат прегласуване, да гласуват за електронно и така всичко ще е ясно. Ако искате да се прегласува компромиса по член 5, гласувайте за. Електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 40 гласа. Не знам защо някои бяха гласували против. Аз само исках да видя гласовете за. Ясно е, че има мнозинство. Добре. Сега, след това електронно гласуване за прегласуване на компромис 5А, пристъпваме към електронното гласуване. Моля ви за тишина. Това е прегласуване. Не, не ни се иска втори път да прегласуваме. И тъй гласуваме компромис 5А по член 5. Моля, гласувайте и внимавайте, за да не повтаряме. Okay, has everyone voted? Okay, is... Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 58 гласа против, 4 за, няма въздържали се. Колеги, моля за тишина. Тъй като гласувахме по този начин, трябва отново да гласуваме изменения 366 и 363. 362, извинете. Започваме с 362. Моля, гласувайте. Okay, just, just so that, that it's clear, We have to do that. Just so that it's clear, you have to. Silence. Okay, I know you're conferring with each other. Много ви моля, знам, че си говорите едни с други. Но пак казвам, като последица от това прегласуване, трябва отново да гласуваме изменения 362 и 366. Нека го направим при тишина. Отново отварям гласуването по изменение 362. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Гласуването продължава. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега набързо 366. Координаторите моля да посочите край на гласуването. Отхвърля се. None for. Okay, now, on the basis of that, we now move to the final Сега окончателно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 37 гласа за. Благодаря и поздравления на докладчика. Сега господин Енгел, докато вие си тръгвате, ние трябва да гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори – Седнете на мястото си. Моля ви, поставете отново картите в устройствата. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43 гласа за, 14 против. Няма въздържали се. Поздравления на докладчика. Thank you very much, colleagues. That's the end of voting time. Благодаря ви, колеги. С това приключваме гласуването.